в началото на следващата сесия, след като той бъде одобрен, резолюциите гласувани днес ще бъдат изпратени на техните адресати. Пожелавам ви приятен уикенд!